Така, колеги, ще продължим с обясненията на вота и сега ще преминем към доклада на госпожа Клас. И давам думата на госпожа Ройтова за една минута. Пане председкиня, витам компромис. Благодаря ви. Приветствам